Uh, dear colleagues, I'm going to make a start. Колеги, е, да започваме работа, защото има е, доста много съобщения на председателя, искам да ги направя първо. Виждам, че и докладчика по първата точка от дневния ни ред също е тук. Значи започвам с съобщенията на председателя. Вчера не можахме да се впишем в графика. Докладчика да не се безпокои. Има доста много съобщения, които трябва да направя. Трябва да ще прочета и също така части от протокола. Първото съобщение, това е е, езиците. За жалост нямаме е, датски, харватски. Е, днес 31 март. Сега становището госпожа Силви Гиом по отношение на прозрачността, доклад по собствена инициатива, главната комисия, водеща комисия е АВКО, а за бюджета 2016 трети раздел – бюджетна комисията, девети раздел Либе за 2015 година. Координаторите одобриха програмата за изследвания по пакета за интелигентни граници. Съгласихме се да поискаме становище от правната служба на парламента, докладчика и докладчиците в сянка се съгласиха да се проведе дебат в пленарна зала възоснова на устните въпроси. По работата на ИМКО за цифровията програма се, ще бъде съставена работна група по цифровата програма, включително представители на ЛИБЕ за защита на основните права и защитата на данните координаторите се съгласиха да имаме представители тази работна група. Вие знаете, че това е въпрос, който интересува много от нашите колеги. И повтарям, значи координаторите поискаха допълнителна информация по тази работна група. Сега, изследването на електронното наблюдение на гражданите и последващите действия във връзка с е, е, резолюцията на парламента от 12 март миналата година. Календарът предвижда представяне на проекта резолюция след делегацията в Вашингтон в края на март. Е, през април ще бъде срока за внасене на изменения, да може да стигне документа в пленарна зала през май Съгласихме се да се организира изслушване по въпросите на исламофобията и антисемитизма в Европа. Координаторите се да съгласиха това да бъде официалната заглавие антисемитизъм, исламофобия и език на омразата. Координаторите съгласиха да се проведе интерпарламентарна конференция на 28-29 май за демократичното наблюдение на разузнавателните служби в съгласие с резолюцията от 12 март 2014. Също така се съгласиха да се организира изслушване за борбата с тероризма и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на ЕСЕ. Координаторите съгласиха на 14 април да, да се представи проекто програма предложения за резолюции по точка 133 от правилника. Координаторите препоръчват следните, че следните резолюции нямат нужда от последващи действия. Първо на Безото от борбата с детската порнография, на Патричеле за свободата на пресата в Европа, на Паскич за Европейският е, съд е, за правата на човека и на Боргезио за достъпа и е, сега по петициите съгласно 126 точка от правилата препоръчваме следващите петиции да не бъдат по-нататък разглеждани. Петицията на Питер Дява за създаването на инфраструктурен инфор петицията за сигурността в Испания, петицията на Шарпер за новата патентна система в Европа, петицията на Бошнер за личните данни на предските граждани, петицията на Чарлз Уснер за изключението от директивата за защита на данните и петицията на Делбени върху а, а, а, това са препоръките на, препоръките на, на координаторите съгласно точка от правилника 205. So Jurek, you, um, is it a point of order? Uh, по процедурен въпрос ли? Да, имате думата, господин Чирек. Процедурен въпрос. Е, и чекавам дебата на... Благодаря обсъдихме задълбочено, интересно е, въпросите във връзка с правата на човека. Една демонстрация бе разпръсната тук на площад Люксембург. Това беше демонстрация на поляци, които протестираха и в защита на правата на децата, които са все още неродени неродените деца. Полицията се намеси, конфискува полските знамена, а също така и други а, а, лозунги. Мисля, че това е събитие, което се заслужава да бъде обсъдено от нашата комисия. И, също така трябва да се информира председателя на парламента за сътруднич... нашето сътрудничество с гражданското общество е един от нашите приоритети и за това трябва да отделим повече внимание на нашите отношения с гражданското общество, убеден съм, че парламентът ще се намеси и ще защити правото за свободно манифестиране. Удивен съм, защото присъствахме на бесилието на полицията, която не можа да ни защити срещу кюрските манифестанти. А, а, а тогава тя беше бесилна, сега се оказа, че може да разпръсне тази манифестация. Това, господин, обаче не е процедурен въпрос. Това е въпрос, който можете да повдигнете в точка равни. Ще го... Вие се направихте своето изявление, обаче. Ще го допусна това съобщение в точка разни. Там ще бъде включено. Чухме какво имате да кажете, но в всички случаи това не е процедурен въпрос. И така, сега да минем нататък първата точка от дневния ни ред, условия за влизане а, на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми ОПЕР. Има, върват преговори в триалога. Да ви кажа, на 3 марта се състоя първата среща на диалога по този важен иммиграционен въпрос в пакета и би било интересно сега да чуем а, от докладчика Селия Викстром а, докъде е стигнала работата по това важно досие. Сицилия, ако искаш да ни кажеш докъде е стигнал, това се чуем докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. С радост ще споделя с вас какво е положението и какво се случи, откак започна работа триалога предложението за директива за условията за влизване и пребиваване на граждани от трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми ОПЕР, бе представен на комисията преди две години. И парламента, както вие знаете, при нашия мандат през плен... по пленарно миналата година през декември 2017 година своя мандат прие на съвета. Първата среща на триалога се състоя на 3 март. По време на тази първа среща ние обсъдихме общите условия за влизане и специфичните условия за научните работници. Нямаше достатъчно време да обсъдим другите точки от дневния ред, а именно конкретните условия за ученическия обмен а също така обхватът на директивата предстои да бъде обсъден по време на втората среща на триалога, която ще се състои днес. По три въпроса дадахме мандат на техническата група да подготви компромисни текстове, а именно за заплатата за публичната политика, сигурността и здравеопазването, липсата на достатъчни средства и също така къде да се подават молбите за пребиваване. Не се споразумяхме по отношение на това, че страните трябва да изискват молбите да се подават на официалният език на съответната страна членка. Не се съгласихме също така и по това, в кой момент на процедурата гражданите на трети страни трябва да представят пред властите а, своят адрес в приемащата страна. Успяхме да се съгласим обаче по някои технически въпроси, и както вече споменах, втората среща на триалога ще се състои по-късно днес и тогава ще продължим да разглеждаме въпросите, които започнахме да разглеждаме на миналото заседание, което също и ще разгледаме и економическата дейност на учениците, т.е. достъпа им на учащите до пазара на труда. Ако имате въпроси, моля, влезте във връзка с мен в моя офис. Готова съм да отговарям на въпроси. Благодаря. Пожелавам ви плодотворна работа днес. Благодаря, Сецилия. Това е, е много е, важна е, тема. Триалог, втора среща на триалога ще се стои днес. Има ли някой доклад в сянка, който иска да вземе думата? Не виждам. Представители на комисията също няма да взема думата, така че с това приключваме по тази точка от дневния ред. Тоест, вие изиграхте главната роля, Сецилия. Пожелавам му работа на триалога по тази важна тема. А сега да минем нататък. Следващата точка от дневния род – положението с основните права в Европейския съюз – мисля, че вчера имахме много е, е, успешно изслушване с много интересни доклади. Това е сега пета точка от нашия дневен ред и веднага ще дам думата на докладчица Лаура Ферара. Благодаря, господин председател. Най-напред, добър ден на всички. Благодаря на докладчите в Сянка за ценният принос, който получих на предишното ми заседание. Първо ви покажа няколко думи за метода, използван при изготвянето на този доклад. Решихме, че от самото начало е много важно да привлечем участие на гражданското общество чрез въпросник, получил голям брой отговори но мисля, че за бъдеще ще бъде важно да запазим този вид сътрудничество с платформата за основните права на Агенцията за основните права на Европейския съюз. Както каза и господин Тимерманс, много е важно да бъде запазен този диалог и метода ни на работа безспорно е много ползотворен. А сега по самия доклад – трябваше да се впишем в ограниченията от 6000 знака при изкъпването на текста, което ми наложи доста сериозни ограничения, в частност във втората част на доклада, в който се изреждат конкретни случаи на нарушаване на правата на човека в Европейския съюз. Основната ми цел беше да се спрам на някои ключови елементи, без разбира се да се стремям към изчерпателност. Предлагам, припомням също така, че това е първоначалният проект доклад, който ще бъде само отправна точка за по-нататъчната ни работа. Няколко думи по структурата на доклада. Той е разделен на две части. Първата част е посветена на институционалните въпроси, а втората на конкретни случаи на нарушаване на правата на човека първата част, институционалните въпроси, предлагам да приемем вътрешна стратегия за правата на човека в Европейския съюз. Също така трябва да имаме и стратегия посветена на правата на човека и демокрацията в външните ни отношения. Следващо така, че трябва да имам предвид и доклада, изготвен от колегата Луи Мишел през миналият мандат, за да се преодолете наречената дилема от Копенхаген. Тоест факта, че трябва да се спазва стриктно всички изисквания на правата държава и правата на човека не само преди присъединяването към Европейския съюз, но и след присъединяването на дадена държава към Съюза. И този доклад е първата ни възможност да реагираме на декларацията на Европейската комисия за състоянието на платен човек човек Европейския съюз, както и на реакцията на съвета, която за нас е доста незадоволителна. Ние ще искаме от Европейската комисия да преразглежда, да преразгледаме предложеният механизъм и да го включи в общата ни стратегия за основните права. Имаме нужда от инструменти за бързи реакции преди самото, преди извършването на нарушението на човешките права. Също така е важно на този етап от диалога да привлечем и съвета и националните парламенти с участието на Агенцията за основните права. Трябва също така да работим за активиране на член 7 в момента, в който се оказа, че механизмът е незадоволителен. Както каза и Amnesty, представителите на Amnesty International вчера, механизмът пред, предвиден в член 7 не се използва достатъчно предвид а, необходимостта от защита на правата на човека. По отношение на вътрешната стратегия, Съгласно доклада на колегата Луи Мишел от миналият мандат, трябва да се позовем на член 2 от договор на Лисабон, да привлечем всички институции на Европейския съюз и да се стремим към взаимодействие между годишният доклад, посветен на състоянието на правата на човека и характер на основните права. И процес, който да започне с този доклад, да завърши с един между, междуинституционален форум, който се проверяща всяка година, както предложи господин Тимерман вчера. И за нас този форум трябва да последва не само платформа за диалог и разисквания, но и възможност да покажем, че Европа е проактивна, че Европа предлага конкретни действия за следене на състоянието на правата на човека в Европейския съюз. И също, както както каза господин Тимерланс вчера, бихме искали в рамките на този ежегоден форум да се включи и гражданското общество. И така прилагането на тази нова стратегия безспорно ще ни позволи да постигнем една обща цел, а именно да, да подобрим благоденствието на европейските граждани, да подобрим и авторитета на самия Европейския съюз. В доклада предлагам няколко инструмента, които биха могли да подпомогнат тези, тази вътрешна стратегия, като, например, обмяна на добри практики, пътна карта или сравнително на таблица за правосъдните системи, както и база данни, в която да се събират данни за състоянието на правата на човека в Европейския съюз държава по държава. В втората част се спирам на конкретните случаи на нарушаване на правата на човека, като например свободата на изказ, като изказвам съжаление за случаите на дискриминация, на случаите на исламофобия, споменавам директивата, забраняваща всякакъв вид дискриминация. Споменава се и правото на самоопределяне, правата на ЛГБТ и лицата, правата на хората с увреждания, които все още са обект на дискриминация. Трябва да искаме от властите да приспособят всички сгради към нуждите на хората с увреждания, се оказа, че по 2015 година хората с увреждания все още нямат възможност да се възползват от всички обществени услуги, с които се възползват останалите граждани. Споменаваме и мигрантите, и търсещите обежище лица. Трябва да направим всичко възможно да спасим живота на хората, които искат да достигнат до Европа. Трябва също така и да улесним достъпа на искащите обежище с основателни причини. Споменахме и кризата и необходимостта от солидарност. Неднократно сме изтъквали връзката между економическата криза и защитата на правата на човека и в частност на социалните права на гражданите, тъй като част от тези права се подронват поради недостига на обществени средства. Споменаваме също така и организираната престъпност и корупцията. Те представляват сериозна заплаха за демокрацията и често водят до нарушаване на правата на човека, например условията на задържане. И вчера споменахме проблемът с пренаселването на затворите, но не трябва да спираме само на състоянието в затворите. Тук не говорим само за проблеми с условията на задържане, според мен кризата повлия на самата цел на подобно задържане. Целта вече не е не би трябвало да бъде социална изолация на задържаните, а напротив е, социалната реинтеграция на тези лица. А в момента случая все още не е такъв. В момента условията на задържане много често водят до рецидивизъм след освобождаването на задържаните. Мога още много дълго да продължа да говоря. Може по-ясно да споменем правата на малолетните, непълнолетните, например, както каза колегата Киничи, може да споменем и правата на ромското младсинство. Надявам се работата ни да бъде обогатена с приноса на докладчите в Сянка. Аз предлагам да организираме заседание заедно с докладчите в Сянка в най-скоро време, за да видим как можем да намерим общи точки в позициите си. Бих искал доклада да бъде много целенасочен, но и лесно разбираем, т.е не бива много да разпокъсваме доклада с голям брой изменения. Благодаря ви. Много ви благодаря. Мисля, че изслушването беше едно отлично настало. На 20 април е крайния срок за внасяне на измененията. Сега започва истинската работа и както знаем с доклада по състоянието на основните права, както каза и Луи Мишел винаги имаме проблеми с а, този доклад да е прекалено всеобхватен. С този, с този проблем се сблъскват и в а, сянка, както и с методологията за изготвянето на този доклад. Предупреждавам ви, че е проведено гласуване за 9.45 така че сега ще дам думата на докладчите в сянка, за да ни кажат къде възнамеряват да съсредоточат измененията си. Започваме с НП и госпожа Возенберг. Имате думата. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πραγματικά. Благодаря, господин председател. Ще се опитам съвсем набързо да представя моята гледна точка с цел постигане на набелязаните идеи в доклада. Този доклад е много интересен, много важен. Госпожа Ферара заслужава нашите поздравления. Тя се концентрирала върху темата и този доклад ни помага да а, разгледаме този важен въпрос по един положителен начин, защото виждаме, че той се е вдъхновил от философията на създаването на Европейския съюз подсилването на човешките права и така нататък. И този доклад е много полезен, защото госпожа докладчика прави разлика между институционалната рамка от една страна и от друга страна конкретните случаи на нарушаване на човешките права. Колко с такива, какви размери, новите тенденции, новите социално-економически и политически условия, които променят картата на Европейския съюз и съответно промени, които проистичат от миграционните потоци. Така че мисля, че госпожа докладчика е направила много добър списък в това отношение. И първо, институционалните забележки относно спазването на член 2 от договора за основните права, достоинството, свободата, демокрацията, младсинствата, всички права, които се вписват в една хоризонтална перспектива в Европейския съюз. Много е важно да се спазват всички тези права и ако има нарушение, то да бъде сигнализирано. Относно докладът на госпожа Ферара, тя не а, се спира, не се концентрира върху една държава, която примерно е, е била критикувана напоследък за нарушаване на човешките права. Някои от докладчиците в Сянка казаха, че ни трябва доклад държава по държава и да се опишат случаите на нарушения. Но аз мисля, господин председател, че такива конкретни доклади няма да ни послужат за да постигнем целта си. Няма нужда да заклеймяваме някои държави членки, а да ги насърчим. Всяка държава членка може да бъде е, критикувана за нарушаване на човешките права. Ние просто трябва да окажем натиск като законодателен орган и да се съсредоточим върху зачитането на човешките права, а не да а, слушат доноси или да заклеймява. И виждаме, че се, прилага, че се прилага една вътрешна стратегия в този параграф 2, за който говори. Това предлага госпожа докладчика. Една рамкова стратегия за човешките права, базирана върху демокрацията и външните връзки на Европейския съюз. Говори се за регламента за функционирането на Европейския съюз. Идеята е, може би, да се добавят нови компетенции, допълнителни компетенции, но мисля, че това са елементи, на които трябва да се върнем, когато говорим. Особено при това разглеждане, преразглеждане защото това обогатяване като че ли ще постави под въпрос същността на действията на Европейския парламент. Трябва винаги да имаме е, съгласието и е, участието на Европейския парламент, иначе се нарушават компетенции относно наказателните системи на държавите членки, тук имам въпрос. До каква степен това е намеса в работата на законодателствата в държавите членки? Ние не можем да си позволим такова нещо. Трябва да имаме ясна разделна линия. Второ, механизма за разобеждаване според мен няма институционален недостиг. Това, от което имаме нужда, е да използваме по-добре институционалните органи, с които разполагаме. Казвам го, защото в параграф 2 се споменават всички инструменти на Европейският съюз, всички възможни елементи, които можем да използваме. Ето, оттам трябва да тръгнем. Какво бихме могли да използваме? Относно правата, които се поставят в съответните категории в доклада. Аз смятам, че преди всичко трябва да се вдъхновим от една европейска философия, но също и от принципа на субсидиарност. Още само 2-3 минути, господин председател. Госпожо Розенберг, извинявайте, че ви прекъсвам. Нямаме, нямаме време. Имаме гласуване 9.45. Извинявайте, че ви прекъсвам, извинявайте още веднъж. Но казах още в началото, че имаме гласуване в 9.45. Така че, моля докладчиците в сянка да говорят две минути, не повече. Всички докладчици в сянка, за съжаление, ви моля да говорите по две минути. Така че, моля ви, приключете в близките няколко секунди. Да, знам, знам, но просто имаме гласуване. Да, господин председател, добре, съвсем набързо. Защитата на правата на детето, на европейските ценности, е, това е важно. И трябва да обърнем внимание на хората, които са жертви на трафика на хора. Трябва да следим иммиграционните потоци. Съгласна съм с госпожа докладчика, че ако успеем да се срещнем преди 20 април, да обсъдим измененията, ще бъде добре. Благодаря, казва председателят. Сега, наистина, моля всички останали докладчици в сянка съвсем накратко, защото дискусията се проточи. А, също искам да, да се извиня за това, че всъщност нямаме часовник тук в залата, като че ли преди имаше и изчезна този часовник. точно от него имаме нужда сега. Сега господин Милър. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко, както вчера казах, след обед, този доклад е наистина много добра база и докладът на госпожа Ферара е много добро начало. Спомен спомена само две-три неща. Е, някои от колегите вчера говориха за такива специфични доклади държава по държава. Това е важен елемент. Разбира се, има разлики в основните права и в нарушенията им в отделните държави членки. И също ние ще говорим за следенето на основните права от всички държави членки. Ще се прави такъв доклад държава по държава, просто за да се посочи ситуацията във всяка една държава. Но това няма нищо общо с заклемяване. Вторият ми елемент, госпожа Ферара също го каза, е дилегмата от Копенхаген. Това е ключов въпрос. Нека да кажа, че ние трябва да проверим, да разследваме ситуацията с основните права във всяка държава членка. Третото, на което искам да се спра, да говорим за човешките права на търсещите обежище, които идват в Европейския съюз. И накрая значението на свободата на медиите навсякъде в държавите членки. Трябва да подсилим значението на медиите, на свободата на медиите навсякъде в Европейския съюз. Благодаря. Вчера на изслушването бяха повдигнати редица интереси въпроси. Господин Стивенс от ЕКРФ, вчера повдигна също въпроси по време на изслушването. Сега Мишел от групата на Алди. Най-напред, колеги, и аз искам да поздравя госпожа Ферара. Нейните предложения можем да подкрепим. И тъй като изслушах госпожа Розенберг с пред цялото ми уважение, тя спомена рискът от намесата на парламента, който трябва да се ограничава в рамките на своите правомощия. Защото всяка година отиваме малко по-нататък в, в тази лидия. Така че вчера господин Тимерманс, например, каза, че един доклад по, за всяка отделна страна е свързан с проблеми. Тоест, може да сигматизираме една страна повече от, от другите. А, но но а, а, това не значи, че има а, нито една европейска страна, която не нарушава а, а, а договорите. Е, и е, именно по тази причина аз настоявам, смятам, че не става дума за стигматизация. Става дума да покани, приканим националните парламенти всяка година да обсъждат въпроса за зачитането на основните права в своята страна. Смятам, че това ще бъде много сериозна крачка напред. И тъй като за жалост няма много време да се спирам на всички въпроси, но бих искал също така да кажа, че има още един въпрос, който искам да повдигна – и то се отнася до всичко, което се отнася до а, новите а, технологии. А, става дума за седми член. Смятам, че седми член е, фактически е крачка напред от това, което имахме по-рано. Но за да може да се изпълнява седми член, и в неговите изисквания, няма да е никак лесно. Няма да ви отнема повече време. Мисля, че казах главното, което исках да кажа. А, в голяма степен съм съгласен с това, което бе казано до тук. А, особено деликатни са социалните права в рамките на економическата криза. А, използваната семантика, която говори за драстични економия, остеритет и така нататък, по-скоро трябва да говорим за криза. Това така е малко, което не ми харесва, но иначе, както казах, с останалото съм съгласен и си позволявам още един път да повторя, защо да не поканим националните парламенти да обсъждат основните права в своите собствени страни. Не става дума за стигматизация, не става дума за а, нищо подобно. но не трябва да си затваряме очите на това, че сме различни, че в различни страни положението е различно. Аз говорих за моята собствена страна и хич не се боях да посоча това, което става в нея. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожа Вержва. Две минути, ако обичате. Благодаря, ще се опитвам в телеграфичен стил да се изкажа. И аз съм съгласна с, с общите стъпки, които предлага госпожа Ферера. Това, това продължава работата, която а, вършим от 2010 година. Ние се опитваме а, да видим как действа а, включването на хартата за основните права в европейските договори. За мен този доклад фактически продължава това, което беха направили докладите на госпожа Бенова, господин Мишел и така нататък. Предлагат ни се инструменти и именно това е важното, защото трябва да решим въпросите, които проистичат от Копенхаген договор за правата на човека също, колко сто се отнася до правата на човека извън Европейския съюз. Имаме стратегия за ромите, но тази стратегия в никакъв случай не стигматизира страните членки. Имаме вече достатъчно правни инструменти. Проблема е, че те не се използват от страните членки. А какво е Европейския съюз? Без страните членки. Европейския съюз това са страните членки. И ако погледнем, ако не разглеждаме правата на човека в всяка отделна страна, попадаме в една мъгневина, която не е ясно, в която не е ясно какво ще правим. Не става в никакъв случай дума за намеса, става дума за на практика използване в Европейския съюз, в цялата територия на Европейския съюз, на инструментите, с които разполагаме. Съвсем телеграфен стил ще кажа още три неща, които ми се струват, че не са достатъчно засегнати. Не става дума само за ромите. И тъй като ромите са главното малцинство в Европейският съюз, трябва там да се обърне повече внимание. В главата, която наричате свобода и сигурност, тя се отнася не само до надигането на антисемитизма и исламофобията, но също така, както бе подчертано от преждеговорившите, всичко, което се отнася до законите срещу терори... за борба с тероризма и свързаните с тях положение на свободите. Има, разбира се, и въпроса за малолетните и тяхната защита. Също така смятам, че по въпроса за иммигрантите, както посочиха колегите социалисти, не трябва толкова много да се съсредоточаваме върху тези, които търсят убежище, да възприемем един глобален, цялостен подход а, и а, да видим доколко са реални цифрите, защото цифрите, данните много често се манипулират. Има още много работа, която трябва да се свърши. Имаме възможности, разполагаме с инструменти. Европейския съюз има още много време, много работа да свърши, за да избегне заблудите в тази област. Благодаря, Мари Кристини. Накрая от името на зелените Джуди с Аргентини. Благодаря, господин председател. От името на госпожа Луначек имам няколко забележки. Тя беше тук вчера по време на изслушването. И а, е, тя възнамерява да внесе изменения по въпроси, свързани с дискриминацията. Значи тя възнамерява да внесе изменения по отношение на дискриминацията, свързана с възрастта и също както господин Луи Мишел каза преди малко, необходимо е да имаме доклади страна по страна. Конкретни доклади за всяка страна. Аз пък от мое име бих искала да посоча главата за емигрантите и свободите. Наистина трябва да поработим върху правните възможности за миграция на хора, които идват да се включат на пазара на труда. Но благодаря на госпожа Ферара за добрата и работа. Председателят. Благодаря. Сега е 9.43 а, ще гласуваме в 9.45. Господин Ченитин в началото спомена, че иска да се изкаже. Имаме време да му дадем една минута. И след това ще пристъпим към гласуване. Една минута, наистина една минута. А, благодаря, господин председател. Искам да поздравя а, колегата а, Лаура Ферара за прекрасната й работа. Както в частта, която се отнася за институциите, така и там, където се отнася за нарушенията на основните права. Мисля, че времето за размисъл не трябва да се пре... продължава прекалено дълго. Трябва да действаме колкото може по-бързо. Много важно е, е съобщението на комисията по отношение на е, върховенството на закона. Защото нещата върват бавничко в страните членки. В е, доклада много от тези въпроси са засегнати и в измененията ще пръв вниманието си на някои допълнителни въпроси. Госпожа Ферара говори за правата на малолетните. Искам да подчертая връзката между основните права и борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Организираната престъпност трябва да се добави тук, тъй като тя има отрицателно въздействие върху правата на човека. Sì, grazie Presidente, sarò brevissima. Innanzitutto ringrazio... Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем, съвсем кратка. Това е докладчицата. Искам да благодаря на всички, които взеха думата, на колегите докладчици в Сянка. Надявам се, ще можем да работим заедно, така че доклада да бъде прият с колкото може по-широка по-широка подкрепа с консенсуса, кое е възможно. Мисля, че по въпроса за докладите страна по страна, като че ли се оформя мнозинство в негова подкрепа. Още един път искам да повторя, не искам да посочваме с пръст, която и да е страна, или да обвиняваме страните, но става дума за това да имаме по-ясна снимка по-ясна картина на положението с правата на човека в отделните страни и какво е необходимо да се направи за тяхното подобряване. Също така, съгласен съм с необходимостта от годишен доклад за защитата на основните права. Това ще ни помогне, за да видим по-ясно докъде сме стигнали. Колкото до другите въпроси, както бе казано в началото, някои неща засягам съвсем накратко, поради е, ограниченият обем на доклада. Няма съмнение, че има още много въпроси, които биха могли да бъдат включени. Надявам се. Ще се съгласим по предложение за компромисни изменения. Председателят. Благодаря. Лора, срокът е 20 април, 20 секунди прекъсване и започваме гласуване. colleagues, uh, take your seats. We're going to be... Колеги, моля, вземете местата си и започваме с гласуването. Colleagues, the vote is about... Колеги, започваме с гласуването. Uh, take your seats. Моля ви да вземете местата си. Започваме с гласуването. We begin with the Smart Borders package. Започваме с пакета интелигентни миграции. Приемаме предложението на устния въпрос към комисията и устен въпрос към съвета на Европейския съюз. Гласуваме по тези два устни въпроса. Колеги, започваме с гласуването. Colleagues, all votes are electronic. Uh, we колеги, всички гласувания ще бъдат електронни. Гласуваме електронно по пакета интелигентни граници. Остан въпрос към комисията по пакет електронни интелигентни граници. Моля гласувайте. The vote is closed. The vote... Tell me about it. The vote is closed. Прекратете гласуването. Петдесет гласа за, два гласа против, въздържали се няма, приема се. Uh, Вторият устен въпрос към съвета по пакет интелигентни граници. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51 гласа за, 2 против, въздържали се няма. Приема се. Поздравления! Colleagues, we move on to... И така продължаваме с укрепване на някои аспекти The point of order. въпрос ли имате? Не, добре. В такъв случай продължаваме за точка 7. Укрепване на някои аспекти на презумцията за независимост и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес наказателното производство. Докладчик е Натали Гриспек. who's your voting Yes, mine. Okay. So, colleagues, um, amendments 125. Приема се. Извинете, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 и разделно гласуване първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 217 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 216 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 222 и 224 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се, но не с много голямо мнозинство. Може ли да повторим отново? Изменение 44, 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменен 46 и 223 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. Изменение. Нека да направим проверка по изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 56 за. Против. Приема се. Изменение 57 за. Против. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 58 за. Против. Отхвърля се. Юби 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Юри 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за. Предишното изменение беше прието. Колеги, ще ви помоля по-ясно да вдигате ръка. Гласуваме изменение 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, приема се. Изменение 17 за. Гласуваме изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105 за. Против мисля, че трябва да направим проверка. Гласуваме по изменение 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ами, наистина не вдигате ясно го ръка. Не ми помагат особено днес. Изнени 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изнени 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка? Добре, гласуваме изменение 108. Край на гласуването. Приема се. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изнени 110 за. Против. Отхвърля се. Искате проверка? Добре, моля гласувайте. Изменение 110 за. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за. Против. Приема се. Изменение 21 за. Против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, приема се. Юри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 121 за, против, възражали се, от, приема се. Изменение 122 и Юри 18, идентични изменения за, против, възражали се, приема се. Изменение 123 за, против, възражали се, приема се. Изменение 124 за, против. Не е много ясно. Гласуваме електронно изменение 124. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме електронно текстът с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. гласа за, 8 гласа против, възражали се няма. Поздравления за Натали Криспек. Сега гласуваме по мандата за преговорите с съвета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 6 против, 1 въздържал се, приема се. Now we move to the vote on... Сега препоръките към комисията за преговорите с ТТИП. Докладчик Ян Филип Албрехт. Изменение 24. за, против. Приема се. Компромис 6 за, против. Извинявайте. Компромис 6 се дели на две части. Кой е за първата част? За, против. Въздържали се, приема се. Втората част за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33 за. А, от, от, Оттеглено е. Компромис 7. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 43 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Сдържали се. Приема се. 47 изменения за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Сдържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Сдържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Сдържали се. Приема се. Изменение 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Мисля, че се приема.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 Трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 13. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 за. Против. Приема се. Изменени 16 са. Против. Задържали се. Приема се. Компромис 14. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Приема се. Втората част за. Против. Задържали се. Приема се. Третата част за против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Изменение 22 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. Ще проверим електронно изменение 22. Моля, гласувайте. And what is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се, приема се. И крайното гласуване по текста с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 41 за, 10 против, 2 въздържали се, приема се. Поздравления на Ян, Ян Обрехт. Hallelujah.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 Colleagues, um, will uh, Колеги, продължаваме работа. преди да преди да преминем към девета точка от дневния ред, искам да направя една поправка в това, това, което казах тази сутрин – Става дума за комисия, за петиция 281 от 213 година. А, колегите а, знаят, че аз трябваше просто да прочета всичките тези съобщения за протокола. Сега продължаваме с девета точка от дневния ред. И тук е докладчицата Филис Хисменова от АЛДЕ. Ще обсъдим проекта доклада. Става дума за присъединяване на Харватия към конвенцията от 26 май 1000 за борба с корупцията която участват длъжностни лица на европейските общности или длъжностни лица на държавите членки на Европейския съюз. Давам думата на докладчицата. Имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Препоръката на съвета за присъединяване на Харватия към конвенцията за, в която участват длъжностни лица на корупцията, в която участват длъжностни лица на европейските общности и длъжността на държавите, бе приета по упростената процедура възоснова на 34-ти член от договора за функциониране на Европейския съюз. Съветът реши за препоръката на комисията след решението на Европейския парламент да се направят необходимите корекции и да се реши на коя дата ще влезе в сила конвенцията за Харватия. Присъединяването на Харватия към конвенцията е важно не само за Харватия, но на целият Европейски съюз, тъй като това е в общ интерес. Подобряване на юридическото сътрудничество в борбата срещу корупцията – кое е нещо, което засяга дългосрочното развитие, устойчивият растеж и други важни елементи на развитието на Европейския съюз. Аз подкрепям изцяло препоръката на комисията за присъединяване на Харватия към конвенцията. Също така Искам да ви е, уведомя за една техническа грешка в предложението на комисията. Става дума за датата за влизане в сила на конвенцията. Генералният секретарят информира Генералният секретар на парламента и тази грешка бе поправена. Датата за внасяне на изменения беше 30 април 2015 година на обед, но искам да кажа, че поради значението на доклада и на присъединяването на Харватия, според мен, а, а, Това ще е допустимо, като има предвид това, което е решил съвета. След това кратко представяне съм готова да изслушам вашите забележки и изказвания. Благодаря. Значи срокът е 30 април за внасяне на изменения. А сега можем да дадем думата на представителите на комисията. Искате ли да вземете думата? Имаме ли някой от докладчиците в сянка, който да иска да вземе думата? Изглежда, че не. Господин Чапи, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя предложението на комисията също така, когато става дума за следващата точка от дневния ред, искам още от сега да кажа, че подкрепям и нея. Смятам, че това са много важни крачки. Те изглеждат така малко формални решения, но имат много важни политически последици. Чрез присъединяването на Харватия към тези конвенции, Харватия реално става член на Европейския съюз. А, а колкото до съдържанието на конвенциите, много важно е Харватия да се присъедини към усилията за борба с организираната престъпност. Това ще бъде в полза на вътрешната сигурност в Европейския съюз. Тези конвенции са много важни, и двете са важни, и взаимно взаимопомощта в борба с престъпността също е много важна. И след приемането на тези два документа Харватия ще може пълноценно да участва в тези усилия. Председателя, благодаря на госпожа Хесменова и 30 април е срокът за внасяне на изменения. Сега минаваме към следващия доклад за присъединяване на Харватия. Това е към конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. Бирки Зипел. Благодаря, Клод. Значи, основата за двата доклада е същата присъединяването на Харватия към две конвенции конвенции, всъщност, които не са част от общото, общностното право на Европейския съюз. Е, тоест, необходими са допълнителни процедури за ратифициране на тези а, конвенции. А, значи, присъединяването на Харватия ще стане по упростената процедура, необходимо е само решение на съвета възоснова на, на препоръката на комисията. Става дума за конвенцията от 29 май от 2000 година за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държавите, членки, а също и протокола от 2001. Тези документи уреждат въпросите на сътрудничеството и между митническите и полицейски органи на страните членки. Напълно съм съгласна, че трябва да подкрепим е, решението на съвета. Също така в е, докладът, както и в предишният е, доклад, тук има техническа грешка, отнася се до датата на влизане на конвенцията в сила. Съветът е уведомен и тази грешка ще бъде поправена. мисля, се макар и въпросите да са процедурни, те имат много голямо значение и е, като подкрепим е, е, тези две решения, Харватия ще може пълноценно да участва в тази работа и като има предвид нето географско положение, нейното участие е особено важно. Благодаря, Бригит. И, тук, като че ли няма представител на комисията, някой от докладчиците в сянка има ли, който да иска да се изкаже? Не. Благодаря, Бригит. И сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Чудесно! Значи точно на време пристигна докладчикът, малко но ще преминем към следващата точка, но мисля, че можем да го сторим. А тя е разпространение с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята. Не знам дали е толкова интересна темата, колкото може да си помисли някой. ИТРЕ е водеща комисия, а ние участваме по 33 член във връзка с аспектът защита на личните данни. Кажете ни сега, господин докладчик, какви въпроси са свързани с защитата на личните данни, са свързани с тази тема. Благодаря von Erdbeobachtungssatelliten nutzen können. Hier geht es um hochauf. Е, разпространение с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята може да се използват такива данни за търговски цели. Става дума за спътници, които събират данни от наблюдението. Това е въпрос, който не се регулира на ниво Европейски съюз, има национални решения за данните, било за научни изследвания, било които служат за търговски цели. Става дума за снимки с висока разрешителна способност от спътници – и е, трябва да се реши какви данни влизат в тази категория, какво и законодателни мерки е необходими да се вземат и да се види какви, кои точно, точно от тези данни са, могат да се използват за търговски цели. Съществува и въпроса за прозрачността на този процес. Въпросът е важен, защото е свързан с функционирането на единният пазар и добре е да имаме общи правила Разбира се, има и аспект, който се отнася до защитата на данните. Въпрос, който е много важен и надзорният орган по защита на данните на Европейския съюз активно се интересува от този въпрос. В случая има два главни проблема – не, не знаем как ще се развият нещата в тази област през следващите няколко години. Може подобни данни да се използват примерно за идентифициране на е, лица, нещо, което едва ли е допустимо. Говори се, че данните ще се използват за търговски цели, но съществува и възможност за е, идентифициране на отделни личности. Също така, ако ще се използват е, данните от спътниковите снимки с висока разрешителна способност за търговски цели, за тази цел могат да се използват и други данни. Не става дума само за деликатни е, данни, но и за начина на тяхното разпространение – wir eigentlich immer noch mit einer Rechtsgrundlage arbeiten, die schon längst, längst überholt ist. Und es ist eigentlich auch in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Има директиви в тази област, които сега в момента се актуализират. И ще бъдат предвидени санкции за онези, които не изпълняват задълженията си в връзка с тази дейност. Но според мен защита на данните трябва да се спомене не само в съображенията в преамбюла, но също и в основният корпус на текста. Защото става дума за сериозни технически въпроси, област, която се развива много бързо. И това е нещо, което трябва да се има предвид, когато подготвяме законодателни решения. Трябва да се види къде се събират тези данни. Не винаги в Европейския съюз, в трети страни, може би в Съединените щати. И всичко това е свързано особено с девети член. Благодаря. Това е интересен въпрос. Надявахме се да има някой от комисията, който да се изкаже по този въпрос, но няма представител на комисията. Okay. Had you expected a contribution from them? очакваме ли мнение от тяхна страна? Да или не? Like he, he, sorry, he's on the way, but since we... той е на път за тук, но тъй като започнахме по-рано, още не е дошъл. Може би може да получим мнението му писмено. Да, нека, нека изпрати писмено мнението си. Okay. Um, I'm just looking at the uh, next item as well. Um, Гледам дали можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Натали е тук, но може би и други колеги биха искали да дойдат и да участват. Това е проблем, когато избързваме, може би някои, които искат да участват в дебата, още не са дошли. Какво мислите? Ако нямате нищо против, може да продължим. Това ще, предимството е, че ще можем да свършим по-рано. Ако нямате нищо против, е, ще помолим комисията да ни изпрати мненията си писменно. Добре, благодаря тогава за съгласието ви да продължим. Натали, какво искате да прекъснем до 11.30 или да продължим сега? Е, или как да помолим комисията е, да, да, да даде мнение в писмен вид ли? Очевидно, необходимо е за вашата точка а, е, да имаме тук представител на комисията. Аз а, и изпращам съобщение, тя може да се опита да дойде по-рано за 11.30. Белинда ли трябваше да дойде в 11.30? Тръгнала ли е вече? Мисля, да, защото тя каза, че ще дойде. Мога да изпратя едно съобщение, да побърза. Ако искате, мога аз да изпратя един СМС. Тя е, тя е приятел. Няма конфликт на, конфликт на интереси тук. Мога да изпратя един СМС и да й кажа да побърза. Всички искаме да свършим по-навреме, разбира се. Но би трябвало комисията, представителят на комисията да са тук през цялото време. Не, да трябва да ги чакаме. Right, okay. We suspend until 11.30, is that okay? Добре, прекъсваме до 11.30. Съгласни ли сте? Добре. Прекъсваме работа до 11.30, за да изчакаме представителите на комисията и тогава да разговаряме с синята карта, когато те са тук. Значи ще обсъждаме точка 12 в 11.30. Госпожа Пайк ще бъде тук за обсъждане на тази точка в 11.30. Thank you, colleagues, for... Благодаря ви, колеги, че се върнахте на време. И благодаря особено на докладчика ни Назари Грисбек. Виждам, че сте с куфара си, Натали, че сте готова да, да си тръгнете. Мисля, че всички очакваме с нетърпение приключването на работата утре. Стигнахме точка 12 дневния ред. Въпрос искаме за писмен отговор до комисията от 1 декември 2014 година относно преразглеждането на директивата за синя карта. И сега искаме да проведем размяна на мнение съгласно правилника за дейността на Европейския парламент. Припомня ви, че на 1 декември нашите двама докладчици, Наталия Гриспек и Сесилия Викстрям, внесох въпроса с искане за писмен отговор до комисията и получихме писмен отговор в комисията на 24 марта, но не в, в рамките на 6 седмици, с които разполагахме съгласно член 130 от правилника за дейността на Европейския парламент. И така сега, съгласно размян, сега, съгласно член 130 от, правилника за дейността, поканихме Европейската комисия за размяна на мнение. Първо дам думата на Натали, след което ще чуем и комисията. Натали, имате думата. Меси. Благодаря, господин председател. Ще е, ви представя накратко фактите. Прави го, разбира се, и от името на колегата Сесилия Викстрюм, тъй като заедно подписахме това искане за писмен отговор. През 2014 година Европейската комисия публикува съобщение за прилагането на директива 2050, определяща правилата за влизане на територията и пребиваването като Европейския съюз на, на граждани трети страни с цел намиране на високо квалифицирана работа. В това съобщение се прави обзор на прилагането на директивата и най-вече на недостатъчното прилагане и много слабото използване на този инструмент за синя карта от голям брой държави членки. Въпреки, че, както всички знаем, Европейския съюз има нужда от ефикасна политика в тази област, за да привлечем високо квалифицирани мигранти, с което да се насърчи економически растеж и конкретно способността на Европа, тъй като косите на Европа малко са посивели. Както знаете, това вече стана често срещан израз. И така, През 2014 година при представянето на политическите насоки на новата комисия, председателството на комисията заяви, че възнамерява да преразгледа законодателството относно синята карта и разбира се да се подобри недостатъчното прилагане на тази директива. И заедно с Сесилия поискахме график за бързо на директивата и в това отношение как, как възнамерява комисията да измени текста и съгласно какъв график. И трябва попитахме, възнамерява ли комисията да направи нещо, за да се сложи край на разпоредбите, които са в конкуренция с този текст, защото в много държави членки има разпоредби, които пряко влизат в противоречие с европейското законодателство относно синята карта. Междувременно получихме отговор от Европейската комисия и поне според мен, за нещастие този отговор за пореден път е прекалено общ и недостатъчно конкретен, при положение, че чакахме 15 седмици този отговор. Така че бих искала наистина да чуя нещо по-конкретно от комисията, да ни даде истински насоки, да ни обясни как се възнамерява да измени текста в светлината на тази тема, която вълнува непосредствено европейското общество в момента. Това беше целта на нашата, такава е нашата позиция, моята и Сесилия Викстрам. Благодаря, Натали. За членовете, които не присъстваха на първото представяне на синята карта. Струва се, че това беше комисар Фертини. Може би някои от колегите си спомнят това представяне. Това беше в Европа преди бюджетните економии, в едно време на доста по-голям оптимизъм. Тази директива като е малко беше позабравена, така че е добре поне да попитаме какво се случва, независимо какви са политическите мнения за синята карта. Все пак трябва да разгледаме защо толкова недостатъчно и неравномерно е транспонирана тази директива и какво точно се случва с нея. И ми се струва, че преди всичко трябва да чуем от Европейската комисия какво точно се случва с този законодателен акт. Давам думата на комисията. Белинда. Какво се случва с синята карта? Благодаря ви, господин председател. Първо, извинявам се за закъснението на отговора от страна на Европейската комисия. Имаше бюрократични трудности в процедурата. Извинявам се, макар да знам, че не може да има оправдание за толкова голямо закъснение. Съжалявам също така, че госпожа Пек смята отговора за прекалено общ и неясен. Ще се опитам конкретно да отговоря на зададените въпроси и след отговора ми ще видим дали съм успяла да го направя. Високо ценя мнението на докладчика, че Европейски съюз трябва да бъде в позиция да привлича високо квалифицирани мигранти. Знаем, че ще има все по-голяма конкуренция на световно равнище за високо квалифицирани служители, тъй като има демографски предизвикателства на световно равнище, не само тук в Европа. Но трябва да се зададе въпроса дали е уместно да привличаме мигранти при положение, че има толкова високо равнище на безработица в Европейския съюз, но ние смятаме, че трябва да се борим по два начина с демографската криза, чрез подобряване на уменията на работната сила в Европейския съюз, също така и чрез лица от трети страни, пребиваващи в Европейския съюз, и от друга страна да високо квалифицирани мигранти. И през съобщението, публикуване миналата година, обърнах внимание на сериозните пропуски. Всъщност само една държава членка се, възпъл, се възползва изцяло от а, тази а, директива. В много държави членки има схеми, които са в конкуренция с а, тази директива. Преразглеждането на директивата за синята краса действително е сред приоритетите на председателят Юнкер. Започнахме работа в тази насока. И тази работа ще включи в контекста на работната програма за миграцията, която вероятно ще бъде одобрена от колегиума на комисията в края на май на май. Целта имаме цялостен подход към миграцията. Този дневен ред, например, ще се постави въпроса за убежището, незаконната миграция, бюджет, граничният контрол и борбата с незаконната миграция, в частност с трафика на хора и каналчиството. Подходът, който все още не е потвърден, е да се изготви оценка на въздействието, което да обхване всички варианти, включително и преразглеждане на директивата. Знаете, че а при това положение, ако ще има законодателно предложение, то ще бъде готово през 2016 година. Възнамерявам също така да проведем публични консултации от тази директива. Ще попитаме също така дали би следвало да се разшири приложеното поле на директивата, обхващаща и предприемачи. И ще обсъдим всички тези идеи, т.е. не само да разгледаме какво е транспонирането на текста, но и да видим като цяло какви са нуждите от закон на миграция и какви са механизмите за нейното осъществяване. Също така наскоро започна да работи експертна работна група, в която участват основните заинтересовани страни, представители на бизнеса, на синдикатите, на академичните среди, независими експерти, представители на гражданското общество и на организации, занимаващи се с миграцията. Първата среща на тази група се проведе минута седмица на 25 март. Беше поканен да участва и представител на секретарията на комисията Либе, а протоколът от заседанието скоро ще бъде включен в публичният регистр. Целта беше да да направим оценка на нуждата от миграция, в частност на високо квалифицирани мигранти. Едновременно с това разглеждаме и правните компоненти, свързани с директивата. Надявам се да не смятате този мой отговор спакалено общ и неясен по отношение на графика, ако ще има ново законодателно предложение, то ще дойде през 2016 година, за да проведем достатъчно изчерпателни публични консултации в продължение на 12 седмици и да изготвим качествена оценка на въздействието. Но предлагам, след като дневният ред за миграцията бъде прият, и предвид, че подходът си на да ще отговаря на току-що поставеният от мен, с удоволствие пак ще посетим вашата комисия и ще споделим новото в разглеждането на този текст. Отново се извинявам за късенето на отговора. Знам, че нямам оправдание. Благодаря, Белинда. Толкова много неща ще се случат през месец май случи, мисля, че действително това ще бъде един забележителен месец, в който ще се случат много неща, включително и новата програма за миграцията. Аз също бих искал да добавя нещо. Ясно е, че въпросът си на е доста чувствителен. И при първоначалното представяне на предложението економическото положение на Европа беше съвсем различно. Напълно съм наясно с този факт. Но въпреки това транспонирането на директивата е задължително. И един от, една от част от въпроса зададен от а, нас е, че комисията носи своята отговорност и тя е да съблюдава за транспонирането на директивата. И един за просто техническо естество по мое мнение е, че когато заговорим за закон на миграция, държавите членки, които имат нужда от висококвалифицирани служители, ще ще изберат национални инструменти за насърчаването на този вид миграция и те ще предпочитат да, не транспонират директивата за синята карта. И по този начин синята карта се превръща в а, политически въпрос, колкото дори не знаят съществуването на, този, на тази директива. И ми се струва, че Европейската комисия трябва да поеме своята отговорност, ако така леко подхожда към транспонирането. Благодаря на госпожа Грисбех и госпожа Викстрам за това, че обърнах внимание на този въпрос. Коментарът ми е като председател на нашата комисия не е от политическо естество, но ние в парламента трябва да повдигнем въпроса, защото получихме доста много усилия за изкопят на продължението за синята карта. Комисар Фетини също положи много усилия от, в, в страна на комисията давам си сметка, че много неща се промениха от приемането на текста насам, но разбира се и текста може да бъде преработен. И ако ще се преработва директивата си на така, трябва да видим как ще се преработи, така ще отговаря на настоящото положение. Но според мен загубихме много време и усилия. Държавите членки също губят много време и усилия. Въпросът ми, вероятно, е в известна степен риторичен, И въпросът ми е, не губим ли много време, като не наблюдаваме положението и оставяме директивата с синята карта до степен, в която тя се превръща в факултативна за държавите членки? Това е въпросът ми. Радвам се, че задавам този писмен въпрос на комисията. Сега давам думата на Натали Криспек. Е, да, господин председател. Микрофон за оратора. Сега чувате ли ме пита? Да. златни приказки казахте, господин председател. Наистина ясно представихте проблематиката на този текст, който разискваме от много време. И да, Европа вече беше в много сложни обстоятелства и текстът наистина беше възоснова на много труд и стигнахме до директива и после вече транспониране. И Белинда, госпожа Белинда много ясно каза, извини се и за закъснението, но аз знаех, че закъснението не е свързано с техническо или административно закъснение, по-скоро закъснение а, за да се забравят нещата и всичко да отиде в а, забвението. Ето от, от това страда Европа. а, дискутираме, споразумяваме се за нещо и, а, и то нещо успешно, както този текст. А, виждате, има дори директива, която беше приета и после, тъй като държавите членки също се извинява за закъсненията си, комисията прави също. Обаче мен не ме интересуват закъсненията. Искам ние да съответстваме а, на нашето юридическо функциониране. И да си кажем, че ще направим проучване или ще дискутираме а, точно това правим. Тоест всичко пращаме в забвението. Точно така правим във Франция. Казваме, да, ще се консултираме с експерти и така нататък и провлачваме нещата, докато се забравят. Благодаря за отговора ви. Той не е размит, напротив, беше ясен. Мисля, че Европа само би спечелила, ако имаме повече политическа смелост и да превърнем в решение не един малък, древен политически дебат, а директива, която е, трябва да се наложи. Благодаря. Нали? Съгласни сте с мене? Давам думата отново на Белинда. I can say it. Бих казала съвсем откровенно, висок глас. Съгласна съм с Натали. Добре. Вероника Холмайер е съгласна с Натали Гризбек. Нека да го отбележим в протокола. Да, за да не потъне всичко пак в забвението. Добре. А сега Белинда Пайк. И моля, не приемайте забележките лично. Бихме искали тук да е комисарят, но ние не можете да си представите колко много време отделихме по тази директива за синята карта. И бяхме оптимисти. Защото всички политически партии искат да имаме една още миграционна политика. И се опитваме заедно да видим как да приложим политическата ни философия към този проблем и как това ще преработи на практика. Така че вие просто не можете да изкарате толкова много време на даден проблем и после да го захвърлите в нищото. Економическите условия се променят, виждате, и трябва да управляваме тази ситуация. Хората очакват от нас, ние да можем да управляваме тази ситуация. Всички го знаят и от обща култура. Сега една или две държави членки прилагат национални разпоредби за приемането на хора с съответните компетенции. И просто изоставят тази идея за синя карта, защото се оказва, че тя явно няма да проработя. Ето това е моята тревога. Тези държави не виждат в синята карта бъдеще. И считат, че само си губим времето така. Това е нещо много лошо. Мисля, че това е много важен въпрос, който всъщност е едно много ясно заявяване на позиция. И предполагам, сигурен съм, че всички вие ще се съгласите с това, което казвам. Okay, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Аз винаги съм щастлива да получавам покана да идвам тук в тази комисия. А, сега тук едва ли не виждам се между АЛДЕ и НП. Но, извинявайте, ако нещо, което съм казала, вие е навело на мисълта, че ние не гарантираме спазването на тази директива на практика. Аз просто отговарях на въпроса за това какво ще последва след презентацията на председателя на комисията и Юнкер, който заяви, че иска да види как синята карта може да заработи по-ефикасно държавите членки също имат правото да запазят и паралелни схеми, освен директивата за синя карта. Така че, относно прилагането на практика на директивата, не сме се отказали. Но нямаме кой знае какво законодателство за а, законната миграция. Но ето в това отношение имаме. Не смятайте, че сме изоставили идеята, просто защото не сме намерили начин да подобрим тази директива. Това, което се опитах да опиша е процеса и исках просто да отговоря на вашия въпрос за това кога ще се появят резултатите от разглеждането на директивата и кога ще има евентуално ново законодателно предложение. Това ще бъде най-рано в 2016 защото процесът нема време и искаме е, да го разгледаме от всички перспективи. Какви ще са проблемите, на които ще се спрем, економически и други. също трябва да получим повече, повече становища на економически експерти. Така че, ако искаме да правим изменения на директивата, ние трябва да отговорим на новите нужди, новата ситуация. И също, евентуално да дадем възможност на държавите да си практикуват или разширяват националните схеми. Искаме, ние не можем да ги закрием, но просто искаме нашата схема да бъде предпочитаната от държавите членки. Надявам се, че отговорих на въпросите но със сигурност ще кажа, че а, нямаме намерение да захвърлим директивата в някой чекмедже. И разглеждаме и въпросите свързани с транспонирането и така нататък. Не, че държавите членки, кой знае колко са приложили, но някои държави членки използват тази директива в своите национални схеми. Председателят. Вижте, само една държава членка е направила нещо подобно. Но сега дам думата на Натали за забележки, заключителни забележки. Благодаря. Наистина, последни думи. Чакам месец май, за да видя предложението и напредъка по темата. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря за зададения въпрос. Благодаря и за отговора на комисията. Ще видим какъв ще е напредъка. Благодаря на комисията. А сега Точка 13. Работна група съгласно член 29. Работен документ относно наблюдение на електронни комуникации за целите на разузнаването на националната сигурност. Това е представен работен документ от Изабел Фалк Пьеротен, председател на Националната комисия за информатика и свободи. Малко допълнителна информация. Член 29 и този работен документ беше повдигнат на въпрос при наблюдението на електронните комуникации, масовото наблюдение на електронните комуникации и искахме госпожа Фалк Пиротен да представи документа и после ще дам думата и на докладчите в сянка по тази тема, както и на други колеги, които искат да вземат думата. За мен е удоволствие тук да приветствам колегата, която ще ни направи интересната презентация. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, добър ден. Благодаря за това, че ме изслушвате тази сутрин, ми давате възможност да споделя с вас позицията, която европейските органи за защита на данните приеха по отношение на, на наблюдението на електронните комуникации във връзка с разкритията на Сноуден. Какво ни разкри а, господин Сноуден? че освен е, наблюдението на е, тайните, американските тайни служби, които наблюдават европейските граждани, европейски ръководители, господин Снауден също така а, ни а, е, подсказа да направим някои по-общи констатации. Първо, технологията днес а, прави възможно на широко, масово наблюдение на е, лица. Някога можехме само да мечтаем за подобно нещо, да си представяме подобно нещо, но това не беше възможно нито в технически, нито в економически аспект. Днес това е възможно. Второ а, е, разкритие е това, е, че тази, това масово наблюдение – всъщност се вписва в нашия ежедневен живот. Не става дума за нещо, което е извън нас. Ние сме свързани с това масово наблюдение чрез всички данни, които ние оставяме като следа с всекидневния си живот. И това е а, много трудно да си представим. Става дума за един Big Brother, който е извън нас, а става дума за нещо, в което ние живеем в цифровото общество. Трето, очевидно е, че всичко това крие риск, че навлизаме в една епоха на всеобщо наблюдение и това наблюдение е свързано с една промяна на парадигмата. И а, в тази промяна на парадигмата всеки се разглежда като потенциален а, виновен, виновник или като заподозрано лице. И по този начин, наред с презум, с презумцията за невиновност съществува и презумция за виновност поради да, това всеобщо наблюдение. Значи много важно е още от самото начало да сме наясно с тази констатация. Защото а, не става в никакъв случай само за въпроса за наблюдението, което съществяват тайните служби. Става дума за много по-широк въпрос. групата, член 29 иска именно от нас да се самосезираме и разгледаме този въпрос. Тук има три методологически принципа. Първо, да бъдем прагматици и да не подхождаме към въпроса утопически. Наблюдението от разузнавателните служби е необходимо. То е съществувало и преди, ще съществува и утре, не, не го поставяме под въпрос. Втори методологически принцип а става дума за въпроси, които са извънредно сложни. Тук има частни и публични субекти. И член 29 а, за защита на данните не се а, отнася само до обектите на наблюдение в търсенето на решение. И трето, макар и въпросите е, е, в рамките на националната сигурност, за това да са въпроси в голяма степен национални, необходимо е Европа да говори, с, да бъде един, да говори с един и същи глас. Защото в, в, в това съвременно общество на всеобщо наблюдение е така, много, има много важно отношение към хуманитарните ценности на Европа, към самия пакт за съществуването на Европа и а Европа трябва да реагира на всичко това единодушно и категорично. Ние предложихме няколко документи, становище през април 2009 година на през декември е, миналата година е, предложихме работен документ с е, юридически съображения и на 8 декември в Париж приехме политическа декларация. А какво е, а, какъв е смисъла на член 29? Първо, правото на а, частен живот и защита на личните данни е фундаментално право, признато от е, ЕСЕ, е, Съвета на Европа и ОНЕ. Втори елемент, като се има предвид е, този характер на основните права, масовото наблюдение, тайно наблюдение, безразборно наблюдение, било на, на публични, било на частни субекти, което извършват, се, се извършва в рамките на Европейския съюз или другаде, не отговаря на нито на европейските, нито на международните договори, нито на европейското, нито на световното законодателство. Добавям, че това е също така а, неприемливо от етична гледна точка. Мари, дори и да е, е законно, то не отговаря на съществуващите правни текстове подобно масово наблюдение без каквито и да било ограничения не може да бъде приемливо в светлината на 29 ти член в едно демократично общество. Т.е. значи, ако е необходимо поради нуждите на сигурността да се предвиди ограничаване на основните права, тук ще споменате основните права, това трябва да стане само по пропорционален начин, по начин, който е приемлив на сегашното а, общностно право на Европейския съюз. И за да анализираме тези ограничителни условия, има две ключови а, понятия в рамките на 29 член. Първо е необходимостта от съразмерност. Необходимостта от една страна и съразмерността за да се отговори на тази необходимост. За страните членки на Европейския съюз макар и в програмите да става отнасят до въпросите на националната сигурност и да се извън а, рамките на директивата, а, все пак а, а, изисквания към спазването правата на човека остават в сила. За страните извън Европейския съюз групата а, а, по 29 смята, че метаданните трябва да бъдат защитени по същия начин, както се защитават личните данни и прекия достъп от разузнавателните служби на трети страни на данни, които предлагат различните предприятия, трябва да се отговарят на изискването на еврейското право, т.е. чужди разобрателни служби е, трябва да подлежат в тези си искания на правото на Европейския съюз и не прак достъп до събраните от европейски органи данни трябва да не може да се допусне. Такъв достъп може само в извънредни случаи да бъде а, позволен, когато такъв а, пряк достъп се предвижда от е, закон или от международно споразумение, например Будапешенската конвенция. Значи, освен подобен пряк достъп от разнователните служби, всеки трансфер на данни по други е, канали е, чрез които Американската национална служба за сигурност е, е получи достъп до данните на европейските граждани и всеки трансфер на данни на европейските граждани трябва да подлежи на законите на Европейския съюз и трябва да бъде много ясно уреден. Имаме в момента редица инструменти за подобен трансфер на данни. Групата по член 29 смята, че никакъв подобен трансфер не може да се използва като законова основа за масови, общо и а, а, неограничено а, разследване, а, наблюдение. Очевидно, тук може да има изключения, достъп до данните за нуждите на националната сигурност, но тези изключения трябва да бъдат ограничени. И те не могат да се прилагат за позволяване на а, общ, масивен а, и а, неограничен достъп. А, трябва да се укрепят ограничителните условия, които а, тези инструменти налагат на органите, които а, обменят данни и изпращат ги в Съединените щати. Знаете, че, например, може да опитаме да е, премахнем изключенията, които направиха възможно предават, подобно предаване на данни. И колкото повече укрепваме тези инструменти и премахваме изключенията, толкова повече възниква опасността от конфликт с закона на онези, които извършват тази работа. Това са трудности на онези, които се занимават с тази дейност. Но тези инструменти в никакъв случай не са нито причината, нито повода за подобно масово наблюдение. Какви са предложенията на работната група по член 29? Става дума за един сравнително ясен анализ в светлината на сегашните ни принципи. А какво може да се каже? Нашето право не допуска подобно масово наблюдение. Инструментите, с които разполагаме днес, не разрешават да, да се разреши по законен начин пред трансфер на данни, който води до масово и неограничено наблюдение върху европейските граждани. Възниква въпроса какво може да се направи, какви са решенията, които работната група по член 29 може да направи, за да се регулира сега съществуващата практика. И трябва да кажа, че тази практика на обмен на данни между Европа и САЩ съществува, тя съществува и няма да го скрием и вътре в самата Европа. Между разузнавателните служби на европейските страни, които разменят данни е, от, относно европейските граждани. Какво предлагаме? Първо, предлагаме принципът на прозрачност да бъде значително окрепен прозрачност по отношение на практиката на частните и публични субекти, които се занимават с събиране и обработка на тези данни. По отношение на службите, разумателните служби. Струва ни се, че е особено важно необходима е по-голяма прозрачност в рамките на възможното, разбира се. Това трябва да бъде наложено на тези служби а, във връзка с сведенията, които те трябва да предоставят на националните парламенти и Европейския парламент. Това първо. Второ, смятаме, че трябва да се изиска по-голяма прозрачност от страна на економическите субекти, които е, събират базови е, данни, които позволяват е, на разузнавателните служби да работят. Защото именно като се използват данните на, примерно, различните интернет компании, става възможно това наблюдение от страна на разнователните служби. И тук е също е необходимо да се изисква прозрачност по отношение на правата, на личността, отговорното третиране на данните. И разбира се, тук съществува и регламент, необходим е регламент, който трябва да бъде прият през 2015 година и да наложи на всички участници в този процес допълнителна прозрачност. Наред с тази цел, целта е за по-голяма прозрачност, смятаме, предлагаме да се използва член 43а от регламента. Напомням, че този член на регламента изисква, когато някакъв административен или правен орган на чужда страна изисква данни за един европейски гражданин, този достъп не може да бъде пряк. Подобен достъп трябва, абсолютно необходимо е той да бъде филтриран от националните европейски органи е, и то по начин, който трябва да бъде предварително договорен. Тоест, не могат чуждите органи да имат праг достъп до масива на личните данни на европейските граждани. Значи, първо, по-голяма прозрачност, второ, контрол над прекия достъп до личните данни. Трябва да се напомня, че контролът над разузнавателните служби трябва да бъде засилен. И така, предложенията на работната група а, са интересни. Те бяха приети единодушно. А, с участието на представители на раз, органи с различен кол... колорит, културен колорит, от Великобритания до Полша различна културна разцветка имаха тези членове на групата, но независимо от различната си култура, всички се съгласиха, че е необходимо да се приеме ефективен и външен контрол над службите, разователните служби, в който контрол да изиграят своята роля службите, органите за защита на личните данни. Например, във Франция ние се опитваме да участваме в обсъждането на проекто закона, тъй като става дума да се създаде една противотежест, която да балансира дейността на разнователните служби. И накрая в становището на работната група се посочва необходимостта от това да се договори международно споразумение по е, въпроса за органите, които се занимават с е, наблюдение. Е, споразумение между Европа и Съединените щати. Трудното е, че всичко това все още е преди всичко част от националните правомощия. И за да решим този правен конфликт, който проличава в инструментите, с които ние можем да използваме, противоречие, което не можем а, да решим, като задоволим едновременно и, и европейското право, и а, американското право, необходимо е абсолютно значи да се изключи споразумение между Европа и САЩ, между съответните органи, които занимават с а, наблюдение. Какви ще бъдат тези споразумения? Значи, имаме едно общо споразумение което се отнася до правното сътрудничество, може би към него може да се добавят и още един раздел по отношение на защита на данните националните и на националните интереси. Не знам точно какво ще бъде едно подобно споразумение. Необходимо обаче да имаме един подобен текст на по-високо равнище над договорните, съществуващите договорни отношения, за да може да се преодолее а, правното противоречие и да се установят от Европа и САЩ условията, при които разнователните служби ще имат достъп до данните на европейските граждани. Ето, дами и господа, съвсем накратко, това, което мога да ви кажа по тази тема, ще разрешете ми една последна забележка, която не е правна по своя характер. и която ви представям на общо внимание. Имаме една трудност с тези е, органи за наблюдение. Трудно е да накараме нашите граждани да разберат опасността, която това крие. Както го казах вече, трудното е, че наблюдението, чрез себе насос, чрез нашите ежедневни действия, следите, които оставят, вече по това наблюдение съществува. Но трябва да накараме на нашите граждани да разберат опасностите, които крие едно подобно общество на всеобщото наблюдение. Благодаря. Много ви благодаря. Трябва да приключим преди 12.30, доколкото разбирам. Да така че съвсем накратко давам думата на колегите, и в сянки, саните колеги и разбира се е време за вас да отговорите. Започваме подред. Първо думата има Кристин, след което Хуан Фернандо и Ян също иска думата. Виждам, че и много други колеги искат да вземат участие в разискването. Всички са тук. Кристин има думата първа. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа председателя за присъствието и, и за много интересното изложение. Ще се върна на общият контекст на днешното разискване. Действително с а, засилването на туристичната дейност всички знаем, че трябва да действаме с гарантиране на сигурността на всички граждани. Това обаче не може да бъде за сметка на личните свободи службите за разумателна дейност също не могат да бъдат изключени от тези правила и затова трябва да има много ясна рамка за тяхната дейност и контрол на тяхната дейност. Така не се припомнят принципи, е, необходимостта да спазват принципите на пропорционалност в случаите на наблюдение на, електронни, на данни от електронни комуникации събирането на подобни данни не може да се извършва по масов и безконтролен начин. Целта е основните служби значи, да има възможност да събират необходимите данни, без обаче да се превърнем в е, едно общество на контрол и наблюдението. Ясно е, че по отношение на предаването на данни с личен характер на разследвателните служби трябва да има много, ясна прав... много ясно правно основание. Може ли да се повече яснота по правното основание и форма, като може да има това правно основание и също така как може да се може ли и при, ако да, как може да се гарантира рамката за работа на Европейската служби на европейско равнище? Колеги, действително спорваме с много малко време, тъй като при цялото ми уважение изказването на госпожа председателя беше доста дълго, а разполагаме с време за само до 12.30. Не искам да ви прекъсвам, но а, ще трябва да се притъщате към около минута, може би. Ако сте да получите конкретни отговори, аз че вие се стремите към такива. Просто няма как. Ще приема всички искания за изказване, но ще ви помоля да поддържате към една минута, колеги. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ще придържам към една минута. Като правен експерт знам, че всяка правна система е подготвена много внимателно, за да може да издържи на определено равнище на неспазване на правилата и на неподчинение. И не разбрах в препоръките, които давате, как можем да насречим реформите в законодателната, в правната система на всяка държава членка, за да се предотврати, че всякакви данни, които са били незаконно събрани, било то от правоприлагащи държавни агенции или от частни органи, че тези данни могат да бъдат а, използвани валидно в рамките на съдебно производство. Как може да се гарантира, че по никакъв начин не може да се валидно да се използват в съдебна система незаконно събрани данни? Благодаря за много кратният въпрос. Думата има Моника Холмайер. И аз искам да ви задам един въпрос за новите възможности, които ни предоставят новите технологии. При събирането на данни някак ми се струва, че има презумпция за вина на гражданите. Така, например, при сварянето на някои програми, И когато ежедневно проверявам, че няма вируси в компютъра ми, съм наясно, че, в, че за целта на компютъра ми е инсталирана програма, която проверява, че няма вируси по компютъра ми, но е напълно възможно такава програма да предоставя личните ми данни на някаква институция или орган. Така че каква е вашето мнение по въпроса? Има ли някаква презумпция за вина на гражданите? И могат ли да се събират данни от всеки гражданин с просто сваляне на дадена програма, като например някаква антивирусна програма. Твърдите, че данните на европейските граждани се съхраняват в американски сървъри. но, дан, но данните на американските граждани продължават да са под контрол на американските власти, дори когато се съхраняват на европейски сървъри, нали така? Бих скочила мнението по въпроса. Благодаря, Моника, че също бяхте много кратка. Дума да има Ян Албрехт. Благодаря ви. Два коментара от мен. Първо, има ли работна група на държавите членки за последващи действия в държавите членки за действите предприяти след а, информацията за масовите наблюдения, тъй като ние нямаме такава, такива правомощия, въпросът е какво правят на парламенти в контрола с а, правоприлагащите агенции за въвеждането на стандарти на европейско равнище. И вторият ми въпрос. Много се съсредоточаваме върху политиката ни по отношение с Съединените щати и действително това е много важно. Но въпросът ми е какво е положението тук вътре в Европейския съюз и между държавите членки? Защото в текста ви с пълно браво, отбелязвате, че няма общоприето определение какво е национална сигурност. И аз поне съм на, на мнение, че изключенията на практика означава, че може, да, че, че може всяка държава да прави каквото си иска, стига да определи действията си като действие в интерес на националната сигурност, което от своя страна пък би означавало край на Европейския съюз. Защото всичко може да попадне под на национална сигурност, ако нямат контрол. Така че въпросът е как може по-добре да контролираме прилагането на договорите по отношение на националната сигурност държавите членки. Благодаря ви, Марио Борис, да има думата. Благодаря за този важен доклад. Искам да кажа, че съм напълно съгласен с въпросите на Ян, както и на другите колеги за националното ниво. Защото и аз смятам, че като се изключи, че тези изключения за националната сигурност могат да бъдат приложени във всичките ни държави членки. Много често нямаме никакви възможности за, примерно, парламентарни комисии и други да имаме достъп до тази информация. Какво можем да направим? Това е много спешен въпрос. Също събирането на данните, например, от полицията и използването на тези данни за, примерно, трафика за пътният трафик. Това е са автоматично събирани данни, има и фотографии, имат снимки, има също така видеото на хората, които са в колите. Тези данни могат да бъдат използвани за много други цели и ние нямаме никаква система да предотвратим това. Как бихме могли да контролираме? Така че мисля, че трябва да имаме по-стрикна регулация на данните вътре в самата система по правоприлагане. Благодаря, Марио. Сега Мари Кристин. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо. Мисля, че за съвсем кратко време ни направихте хубаво ясно резюме с всичката информация и представяйки всички проблеми, аз наистина се тревожа. Не знам дали Европейския съюз може да послужи за такъв чадър, но когато виждам еволюцията е, че напредваме за ПНР, също с интелигентните граници и блокирането на данните. Не знам как бихме могли да работим по-добре заедно, дори с съвета на Европа по тема заетостта, както и по много други, за да напредваме. Също така, а, няма много време, но исках да споделя, че бях впечатлена от последната ви забележка, а именно, че а, имайки предвид еволюцията на технологиите, а, защитата на гражданите ще бъде дело на самите граждани. И аз се опитвам да бъда много предпазлива в изказванията си, както и в действията си, но все пак много е трудно. Имате ли някакво конкретно предложение, защото това е единственото нещо, което споменахте, но без да кажете повече детайли за евентуалната превенция. Благодаря. Thank you very much, Благодаря на колегите за вашите въпроси. Изабел, моля, моля да отговорите на въпросите. Микрофон за оратора. Съвсем накратко. Относно по международното прехвърляне на данни няма правно основание. Това е проблема и настоящите ни инструменти не ни позволяват да имаме правно основание на тези директни или недиректни посредством предприятия трансфери, такива каквито те се практикуват от американските служби по разузнаването. Ако искаме да легализираме практики от този тип, имаме нужда от нови инструменти. Затова имаше идея за международно споразумение между Европа и Съединените щати. Второ, как да сме сигурни, че спазвайки основните ни права, наблюдението, което се изгражда, остава насочено само върху конкретни обекти. Тоест в националното законодателство това е основен проблем, по който трябва всички да помислят. И, например, отчетите, които искаме на, на въпросните оператори, е, с, трябва да включат тези въпроси. Кой и защо събират данни? Защото в момента имаме много черни кутии и ние трябва да наложим на отговорните за обработката, това са администраторите, било то обществени или на предприятия, а, точно този етичен кодекс, как, как и кой и защо обработват данните. И трето, относно презумцията за виновност не, не искам да кажа, че посредством един софтуер се събират всички данни на едно лице. Искам да кажа, че новите технологии позволяват така, както никога преди, да събират огромно количество данни. Например, всички пътници а, на, в различен полет, различни заподозрени, и в тази маса от данни със сигурност има хора, които нямат и не представляват никакъв терористичен риск. И именно за това ние получаваме, всеки един от нас получава презумцията за виновност, просто защото сме в общият кюб, така да се каже. И сега разбирам, че трябва да се борим срещу тероризма, но всички, но всички сме включени в едни масови събирания на данни, които понякога нямат нищо общо с нашата дейност. Какво можем да направим, как да решим въпросът, който се поставя и на национално, и на европейско ниво, не само трансатлантическо. Не знам дали има работна група между държавите членки по този въпрос за националната сигурност. Това, което искам да ви кажа е, че Френският парламент вчера взе решението и Сената взе, поиска заключенията от един единствен акт от всички предложения, които да бъдат включени в този единен акт, виждаме, че парламентите все повече работят по темата. Също важно е всеки в националното си законодателство да подсили на, над, над националните разузнавателни служби. Това вече го направихме във Франция и се води дебат в а, Френския сенат относно увеличаването на обществената информираност. Ние не сме специалисти, но всъщност всички сме засегнати от това, което става. Тоест, тук се разиграва, ние си казваме, че тук се разиграва нещо, което е част от демократичното ни наследство, общото ни демократично наследство. Говоря ви за това, защото ние имаме този проблем във Франция, но той е валиден и за всички останали държави. И считам, че те първа ще се развихря обществен дебат в това отношение. Има много неправителствени организации, които също работят по темата и смятам, че това ще ни помогне за да а, има повече осъзнаване сред хората и също да поискат а, нашите граждани повече гаранции за правото на личен живот на отделните лица. Благодаря ви, благодаря ви за вашето присъствие. Един от въпросите, който застъпнахме днес тук, е неравенството между европейските права и американските права. Това не е въпрос, който се задава за първи път. Разбира се, има доста такова неравенство, но то ще се разисква и напред. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на всички вас. Благодаря на колегите за фокусираните въпроси, за времето днес.